Good afternoon. We continue with, uh... Добър ден! Продължаваме с uh, днешното заседание на нашата комисия. Преди да започнем гласуването, нека ви съобщя какви са резултатите от сутрешното гласуване. Така по трета точка устойчиво корпоративно управление, измененията прияти, компромисните 11, 12, Инта 4, Инта 5, 13 компромис, NV1, компромис 14, 15, 16, изменение 114, 115, компромис 17, изменение 1.1.8, компромис 1.8, NV7, NV11, 19 компромис, компромис 20, NV10, Инта 7, компромис 21, изменение 138, 22 компромиси 23, 156, NV2, компромиси 40, 24, 25, 26, 27, изменение 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 13, 23, 24, N и C, 1, 2, 3, 4, 5 компромис, изменение 41, компромисно изменение 5, 6, 7, NVA, NVE, NVF, NVJ, NVK, L, компромиси 8, 9 и 10. По четвърта точка, представителни действия и така нататък. 23 за, нито един против, нито един въздържали се. Приема се. Пета. Връчване на документи по граждански или търговски въпроси. 23 за, нито един въздържал се, нито един против. Приема се. Шеста точка. Държави членки при а, събиране на доказателства. 23 за, 0 против, 0 въздържали се. Приема се. Седма точка. Петиция 0407 2019 23 за, 0 против, 0 въздържали се. Приема се. Точка 8. Петиция 0644-2019-23 за, 0 против, 0 въздържали се. Приема се. 9 спорове и така нататък. 23 за, 0 против, 0 въздържали се. Приема се. И след това 10 точка гласуване по член 255 22 за, 1 против, 0 въздържали се. Приема се. Виждам, че имаме кворум и за това започва гласуването, което всъщност е окончателно гласуване по 18-та точка Устойчиво корпоративно управление. Докладчик е Пастар, Паскал Дюран. Ще се гласува от 13.45 до 14.30. Моля, не забравяйте всички правила. те тази сутрин ви ги припомних. края на заседанието ще имаме резултатите и аз ще ги обявя днес в края. И така, преминаваме към 19-та точка укрепване на прозрачността и интегритета в институциите на Съюза, като се създаде едно независим, един независим орган по етика на ЕС. Господин докладчик, давам ви думата, заповядайте. Благодаря, господин председателю. И така, Връщаме се към това становище. Това е доклада за създаване на етичен независим орган на европейско ниво. Това е едно становище, което бе дадено на нашата комисия и затова искам да ви предложа първата версия на това становище, което изготвям. Трябва да кажа, че то остава в компетентността на комисията Юри. И аз съм се придържал към тази компетентност. На места трябва да се укрепят процесите на изслушване и валидиране на комисарите в началото на мандата и по време на мандатите, когато има промяна на комисар. Комисията Юри е ясно описана тук, ясно е какви са процесите, които трябва да протекат Знаете, че ние сме излизали с становище и до сега за конфликта на интереси. Става дума за общ конфликт на интереси в рамките на институциите. Това трябва да се преразглежда, тъй като понятието следва да се разбира като конфликт между публичното задължение и частните интереси а, подобно определение има променящ се характер и а, пълната прозрачност а, не гарантира непременно липсата на конфликт на интереси при валидирането на комисарите и най-вече конфликта на интереси. Искаме да има един орган, ако се реши, който да е компетентен и независим в рамките на нашата работа в нашата комисия. Да отиде малко по-нататък един вид в проучването на информацията. Затова има и ясни изменения. Този консултативен орган може да има по-широка задача трябва да има ясна дефиниция за това какво е конфликт на интереси. Като че ли днес няма юриспруденция на европейско ниво, е, този етичен орган трябва да може заедно с комисията Юри да повиши доверието в институцията и в най-вече в решенията на институциите, най-вече комисията Юри. Има такъв пример в Франция. Съжалявам, че трябва да такъв пример, но имаме такъв орган и затова давам него за пример. Трябва да се видят ясните интереси в този метод. Прозрачността в крайна сметка води до доверие в рамките и на това предложение и и доверие към нашата комисия, комисията Юри. И това е една култура на съпътстване на органа и на институциите. И така останах компетентността на нашата комисия. Пак казвам, не съм засягал други. Знаете, че аз съм за това да се създаде един такъв етичен орган. Знаете го. и ще очаквам вашите изказвания за подобряване а, на това становище, на неговата четивност, на амбициозността му, а, каквото прецените. А, един компромис между различните групи е необходим по това становище. Благодаря, господин председател. И аз ви благодаря. Сега ще дам думата на докладчика от АВКО. Даниел Фройнд, заповядайте за 3 минути. Thanks, Chair, for giving me the floor in your, in your committee. Uh, thanks, Stefan, for, for, for outlining the your plans for... Sorry, Mr. Sorry, Mr. Frohn, we cannot hear you properly. I... Звука е много лош, господин Фройнд. Има технически проблеми. Дали да натисне бутона Refresh? Let's try again. Can you hear me now? Yeah, much better. Thank Сега ме чувате, нали? Да, чуваме ви много по-добре. Добре. Благодаря. И така, благодаря ви, че ми давате думата. Благодаря за това, че очертахте становището си. Искам а, да погледна малко назад и да погледна защо го правим всичко това. През последните дни избелязахме доста въпроси, свързани с етичния режим на институциите. Има доста, имаше доста скандали, мисля, в всички институции на Съюза. Най-така ясно така изразение беше, когато Барозо се присъедини към Goldman Сакс. И също така видяхме, че предишната комисия, преди тази на Юнкер, имаше 50% от комисарите се включиха в лобистки организации или записани в лобистки регистр, след като напуснаха институциите. Това отваря вратата за потенциален конфликт на интереси, както знаете. Отдавна така съществува тази идея да се създаде един такъв орган за конфликта на интереси, по лобистки въпроси, за тези така наречени въртящи се врати. Всички водещи кандидати на последните избори всъщност обещаха, че ще подкрепят създаването. Урсула Вондерлайн също, когато бе избрана за председател, обеща и е записано в възложителните писма, дори на комисарите. И сега е в ръцете на парламента, в крайна сметка, да излезе с предложение. Очаквам да работим добре с всички вас, с всички колеги отвъд Авко, за да излезем с едно добро предложение. Моята идея до момента не е всъщност да се съсредоточаваме прекалено много върху това как съществуващите правила, които имаме в различните кодекси или правилника за служителите по-стрикни, а на първо място да създадем един такъв орган за институциите, който да извършва надзор на съществуващите правила, защото според мен има същества, извинете, правила и в комисията, и тук. Те не са дори никак лоши, но не се изпълняват надлежно, независимо от многото нарушение на правилата. Не забелязваме санкции. И мисля, че един съвместен орган, който хармонизира изпълнението, както каза господин Сежурне, ще хармонизира конфликта на интереси между институциите като принцип и ще го прилага еднообразно за всички институции. И мисля, че това е добра стъпка напред, така че очаквам да работим всички заедно. И моля, ако имате някакви въпроси, коментари, моля, свързвайте се с мен. Much, Благодаря, господин Фройнд. Точно се изказахте във времето. Господин Дидие, заповядайте, имате две минути. Bonjour, vous m'entendez? Не знам дали ме чувате. Бих искал да благодаря на господин Сежерне за препоръките за едно такова голямо предизвикателство, който е всъщност търсенето на прозрачност и интегритет в рамките на институциите. Всички си изпомнят различните проблеми, които сме срещнали през време на проверката на компетентностите и така морала на комисарите. Лош епизод да затворим вратата зад него. Това беше в началото на нашия мандат, но а, споделям напълно препоръката на докладчика Сежурне, според който комисията Юро трябва да има повече време, повече инструменти и повече ресурси, които да са напълно достатъчни, за да вземе съответното решение. Правомощите на комисията Юри трябва да бъдат много по-засилени. Вече съм говорил по този въпрос. Вие знаете, че имам принципни резерви по тази възможност да се създаде етичен орган адхок, т.е. нов орган. Защото смятам, че друго нещо очаква от нас европейците, а не да създаваме нови органи и нови агенции. И защото смятам, че трябва да поемем своята отговорност и да могат пък и гражданите да решават като суверени. Доклада на Сежурне е добре, но трябва да кажа, че ще намерим едно решение, което да е компромисно. Ако въобще се роди тази агенция, ролята ще бъде само подпомагаща и подготвителна на работата за вземане на решение. Това вземане на решение винаги се извършва от комисията Юри. Тоест агенцията не трябва да замести комисията Юри или въобще политическите решения. Препоръките на тази агенция, ако добре съм изчел е, доклада на Сежурне, са само консултативни, а по никакъв начин не са свързани с вземане на решение. Ще изляза с изменения по време на нашия демократичен дебат, както и по конфиденциалността. Тя трябва да бъде съвсем а, така стриктна и за агенцията, и за комисията Юри, разбира се, но несъмнено ще намерим компромисно решение – защото имаме обща цел, а тя е да укрепим прозрачността и морала в нашите институции. Благодаря ви. Благодаря. Искам да припомня на колегите, че ми е много трудно да ви прекъсна, за да ви кажа, че времето ви е изтекло. Не искам да ви прекъсна да ви изключвам микрофона, така че ви моля да си спазвате времето, което ви отделям. Госпожо Уолтърс, имате две минути, заповядайте. She's not connected. Тя не е свързана. Преминаваме към госпожа Тосан. Тук ли сте, госпожо Тосан? Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Благодаря на докладчика също така за отличното предложение, което виждаме пред себе си днес. Мисля, че стигнахме консенсус по... Ще стигнем до консенсус и мисля, че трябва да запазим процедурата на изслушване на комисарите, която вече съществува в комисията Юри, когато разбира се, и в началото на мандата, но и по време на останалата част от мандата. Но имаме нужда от помощ, това сме го установили, имаме нужда от ресурси, от документация, от правомощия да разследваме. Етиката, прозрачността трябва да бъдат гарантирани в Съюза за да може да се върне връзката на доверие между институциите и а, хората. Предложението е много добра отправна точка, макар че ще излезем с изменения, за да разширим работата, която може да дава този орган. Разбира се, трябва да помага на нашата комисия. Нашата работа е политическа, но трябва да се разгледа и конфликта на интереси. Прозрачността и етиката трябва да са приложими и към парламентаристите, и към членовете на комисията, но пак казвам, дори може би към директорите на агенции, към други служители. Така че по всички тези въпроси трябва да има напредък. Така че приветстваме този текст. Радваме се, че а, той ще заработи Надяваме се да има такъв висш орган, който да гарантира всичко това. И накрая искам да подчертая, че сред начините на работа на Европейския съюз с агенции, с експертни кабети, съвети, понякога също има конфликт на интереси и трябва да можем също и там да се намесим. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Тосан. Сега давам думата на господин Бек. Той обаче не е свързан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 Благодаря на всички е, и добър ден. Благодаря за това становище. Споделям така добрите предложения, които вече бяха направени и които са изключително важни, защото етичните въпроси са много важни. Понека да помислим само за фиаското, което имаше преди известно време с такива проверки, пък и колегите го припомниха. Има три големи проблеми, които бяха повдигнати в становището на колегата Сежурне, но бихме искали да излезем и решения, които са по-точни. Що се отнася до прекалено големите ограничения на разглеждане на нужни са банки от фискален, т.е. от данъчен тъп, от банков тип, след това акциите, това, което се прави във Франция, след това верификацията, трябва да има автодеклариране, т.е. самодеклариране, това и сега е така, но трябва да се налагат и глоби, когато това не отговаря на истината. Работата е като депутати на разследващата работа ние не може да я правим, затова този орган трябва да я прави. Сега за липсата на независимост. Нужно е да има баланс между способността да разследва, да документ, намиране на документация, събиране и анализиране, което трябва да извършва този етичен орган, който е независим, но в крайна сметка решението трябва да бъде взето от нашата комисия, комисията по юридически въпроси, който да почива върху препоръките, които да са ясно аргументирани на този бъдещ орган, който е които да са ясно мотивирани. Някои от моите колеги го споменаха и аз ще го кажа пак. Трябва да се отиде отвъд това. Виждаме, че има нужда от последователност в етичната структура, в етичната архитектура, ако щете, на институциите, тъй като има различни институции, една върху друга, една до друга и затова е нужно да има яснота. И за това този етичен орган а, трябва да търси някъде другаде експертиза, може би. Затова може да се обърне към гражданското общество, както имахме една такава възможност, да речем да се обърнем към Transparency International или друго. И правилата трябва да се прилагат и към депутатите в Европейския парламент, и към всички останали, тъй като мисля, че на всички нива има нужда от етика. Благодаря. Ви благодаря, госпожо Обри. Вече имаме връзка с госпожа Волтерс. Имате думата в рамките на две минути. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на Стефан за проекто доклада. Колегите вече казаха доста важни неща. Първо трябва да се поучим от миналото. Вече това сме го обсъждали, а именно в нашата комисия, да избягваме поляризация, защото ние се нуждаем от независима система, от наистина независим орган. И важният елемент именно е това независимостта на този компетентен орган. Напълно съм съгласна с позицията на АВКО, че е, такъв е, отговор, е, орган трябва да прави независим технически анализ на внесените от кандидат-комисарите декларации а, и, ние, и да излиза след това с препоръки. А, напълно съм съгласна с Даниел, а, че органът не бива да разглежда единствено и само кандидат-комисарите, но европейските агенции, бюджетни органи. Знаем, че понякога е, агенциите имат така доста тесни връзки с частния сектор, като например Европейската банкова агенция, така че би следвало да разширим обхвата на, тази, на този орган. И също така не би следвало работата на органа да се ограничава единствено само когато кандидатите са за високи позиции в Европейския съюз, а също така когато напускат тези позиции. Благодаря ви. Господин Любретон има думата сега. Да, благодаря ви, господин председател. Напълно подкрепям като цяло доклада на господин Сежурне. Нашата комисия действително разполага с правомощията да обсъди създаването на такъв орган, но ние не разполагаме с възможности за разследване. Именно създаването на такъв независим етичен орган може да ни помогне в тази насока. Някои от колегите казаха, че като модел можем да се получим от е, този върховен орган, който съществува като еквивалент в е, Франция. Аз имам личен опит, между впрочем. Е, когато аз, например, са ми отправени заплахи, че аз не отговарям за заемането на определен виш пост, то съответно този орган прави съответните анализи и проучвания и а, дава своите препоръки, съответно разрешение. Аз имам също така, е, така много отрицателен опит с неправителствени организации. лично съм получавал заплахи от е, Transparency International и тъй като те не са никога ме изслушвали а, моята гледна точка и така нататък. Така че да, нуждаем се от етичен орган, но трябва той да разполага с много сериозни правни правомощия. Благодаря, господин Любратон. Господин Колакович, имаме ли връзка с вас? Нямаме връзка. Продължаваме с а, а, госпожа Мелхиор. Благодаря ви. Благодаря за проекто становището на господин Съжурне. Много е важно и ясно да се разграничат правилата и задачите на а, а, този орган. Много е важно да бъдат ясни правилата, да бъде ясен мандата противен случай ще се стигне до много сериозно объркване и недоразумение. Ще се урони доверието между органа, тази комисия и други комисии на парламента. Така че се нуждаем от много стабилна процедурна база, какви ще бъдат правомощията, етичните правила и разбира се, кой, какъв ще бъде обхвата, дали ще е, се разглеждат само декларациите е, за конфликт на интереси на кандидат-комисарите или ще се включи и друга категория позиции. Много ви благодаря. Господин Сежурне, желаете ли е, е, някои заключителни думи да представите и да приключим този дебат? Ouais, peut-être d'un mot, alors, sans clore le débat, puisqu'on euh, aura sûrement des, des amendements et on да, благодаря ви. Аз предполагам, че няма сега да приключим дебата, защото очакваме измененията и а, ние ще ги обсъдим с докладчиците в сянка. А, като разбира се, трябва да обсъдим принципите за създаването на този, а, този орган. Като първо, най-първоначалното предложение, разбира се, да се анализират декларациите за конфликт на интереси на кандидат-комисарите – но много е важно да, да имаме ясни правила, които се прилагат на всички по един и същ начин. Това е принципът, от който ще се водим. Аз съм, разбира се, за това да се създаде такава култура на допитване до този етичен орган при различни ситуации – и е, предполагам, че и с Авко е, за напред ще обсъждаме тази тема. няколко от колегите се изказаха за разширяване обхвата на дейността на, на, на този бъдещ е, орган. Разбира се, че ще го обсъдим това. Ние също като евродепутати също попълваме такива декларации за конфликт на интереси. Някои от тях са анализирани, други от тях не са анализирани и проверени, така че има доста въпроси в тази насока да бъдат разяснявани. Някои колеги споменаха Манон Обри, между впрочем, декларация за е, имущество, Сега, разбира се, всяка една администрация в държавите членки раз, подхожда различно към този въпрос. Не винаги се изискват декларации за, за имущество. А, но истина трябва да се разгледат всички тези въп, въп, елементи. А, какво да бъде включено, дали да бъдат включени имотни декларации също така, какво ще бъде полет, обхвата на дейността на този орган, какви ще бъдат правилата и така нататък. Ясно е, че в някои случаи, разбира се, ще се натъкнем на конфликт на интереси. И високопоставените административни служители, както и политици, които кандидатстват за тези позиции, съответно трябва да бъдат много внимателно разглеждани техно, техните декларации, защото именно заради с оглед на всички тези причини се нуждаем от един обективно работещ орган. Благодаря и на колегата Даниел, който има интересни предложения. Председателят благодаря господин Сежурне. Желаем ви много успех в тази работа. Срокът за изменения е 24 обяд. Минаваме към а, следващата а, точка от а, нашия дневен ред, точка 20. Господин Пигнадоли, имате думата относно процеса на мониторинг за изпълнение на европейското законодателство за 2017, 2018 и 2019 година. На първо място искам да благодаря на колегите за всички въпроси, които повдигат и конструктивното им поведение. 103 изменения получих, както и становище от Авко и Пети. И сега се опитваме да приключим различните изменения, които да са от компромисен тип, които след това ще бъдат изпратени през идните дни на политическите групи. Много се радвам, че мога да констатирам, че има единодушие под що се отнася до признаването на значимостта на коректното прилагане на европейското право. По този начин само това право може да работи ефективно и ефикасно. и Европейските институции могат да бъдат достатъчно надежни и да дават вяра на гражданите. Много се радвам, че имаше изменения, които подчертават факта, че нормите трябва да бъдат ясно разбираеми и а, лясно изписани, както и изменения, които говорят за времето, което е необходимо за държа... на държавите членки за коректно транспониране. Много е важно Европейската комисия да контактува с националните органи, за да се избегнат грешки и след това да не се започват процедурите, които започва комисията за нарушение. Тоест всичко това трябва да е забелязано предварително, да не се стига после по завеждане на дела срещу държавите членки за неизпълнение. Също така колегите подчертават ролята на съда за коректното тълкуване на правото. Това е много важно. Друго нещо важно е и ролята на гражданите. Гражданите е, много често биват подценявани в този процес, е, но мисля, че те са хората, които в крайна сметка ни дават сигнали, когато има погрешно или невярно тълкуване или изпълнение на европейското право. Затова е важна и комисията по петиции. А, също така някои колеги конкретни проблеми повдигнаха, сред тях, например, въпроса за правата на хората с увреждания, на малолетните, непълнолетните, както и свързаните с околната среда. Те са много важни, особено що се отнася до изпълнението им. Благодаря на всички колеги, които допринесаха конструктивно за обогатяване на този процес. Той е много важен, е свързан с борбата с организираната престъпност, изпирането на пари, както и борбата с данъчните обежища. Силно се надявам, че в най-кротки срокове ще можем да говорим за компромисите, които изготвям, за да може след това да гласуваме целия текст през декември. Благодаря ви. Thank you very much, Ms. Pignadoli. Ви благодаря, госпожа Пигнадоли. Сега преминаваме към докладчиците в Сянка. Първо, госпожа Адамович, имате думата за две минути. Добър ден! Благодаря, господин председател. Искам да благодаря също така на докладчицата, госпожа Пигнадоли, за неговата работа и за изготвеното становище. Аз вече съм заявявала това, което е важно за мене. Доклада, по който работим, би следвало дебело да подчертая, че без спазване на принципа на върховенството на закона навсякъде, във всички държави членки, няма да имаме ефективно изпълнение на европейското законодателство. Не можем да го гарантираме. Затова ще ви кажа кои са важните е, е, за мен елементи. Първо, независимост на докладите, изготвени в е, държавите членки. На второ място, приодициалните запитвания към Европейския съд от страна на националните съдилища. Това означава, че ролята на Европейския съд е изключително важна. Европейският съд е единственият, единствената институция, която има право да дава тълкуване на европейското законодателство. Притеснява ни нарастващия брой на дезинформиращи кампании в Европа, които се появяват на много места вече – Именно тези а, фалшиви новини са насочени не само срещу комисията, но и срещу Европейския съд, срещу Европейския парламент. Това са кампании за дезинформация, насочени срещу европейските институции. Именно те твърдят, че европейските институции неправомерно са се намествали в националните, вътрешните ам, разпоредби на държавите членки. Не може да се допуска тази а, ситуация повече. Нуждаем се за а, борба с нея от една цялостна европейска стратегия. Председателят, благодаря ви, госпожо Адамович. Госпожа Ченичи има думата. Две минути. I think she, her connection falls. Нямаме връзка с госпожа Ченичи. А, извинете, имаме връзка. Well, let's try with Mr. Председателят, нямаме все още връзка с госпожа Чиничи, така че продължаваме с господин Дюран. Господин Дюран, разполагате с две минути за време за изказване. Не ви чуваме, господин Дюран. А, не ви виждаме. Yeah, Pascal, I think we can hear you, but we cannot see you.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 Ще се върнем сега отново към госпожа Чиничи, докато господин Дюран а, оправи проблемите с камерата си. Имаме ли връзка, госпожо Чиници? Okay, so we are gonna move to... Имаме връзка. Преминаваме към госпожа Халтала. Ще изчакаме да се оправят проблемите на двамата коли. Сега, госпожо, госпожо Хотала, имате думата за две минути. Hello. Здравейте. Господин председател, бих желала да ви да си припомним всички ние, че два пъти през 2013 и през 2016 година Европейският парламент е призовава в своите резолюции за признаването на регламент, за приемането на регламент, който да анализира и насърчава работата на една независима, открита администрация. И това е заложено, разбира, също така и в договорите, което, за съжаление, не е факт до ден днешен. И отново парламента трябва да напомни на комисията, че трябва да се свърши тази работа. Защо се нуждаем от а, наблюдението на, на единното ефективно прилагане на европейското законодателство. Нуждаем се от това, защото гражданите и а, а, бизнесът се нуждаят от гаранция за, и от доверие в институциите, за да извършват своята работа и да знаят, че техните права са гарантирани. Надявам се, че комисията, Европейската комисия ще вземе на сериозно този толкова важен доклад. И много жалко е, че Европейската комисия да, казва, да, да, да, ние следваме кодекса на добро административно поведение. Може би действително те работят така, но тия се нуждаем от унифицирани административни процедури. Защото какво наблюдаваме? Десетки нови агенции, служби се създават. Много е трудно за гражданите и за предприемачите да се обърнат към тях, да разберат към кого да се обърнат. Защото процедурните правила на тези различни структури са различни. Нуждаем се от унифициране на основните процедури в целия Европейския съюз. И мисля, че Европейският съюз вече е готов за такова законодателство. Благодаря ви, госпожа Халтала. Думата има господин Ланг. Ано. Yes, no.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 Окей, окей, окей, thank you. Grazie, президенте. Благодаря, господин председателю. Сега се надявам да ме виждате и да ме чувате също. Чудесно. Пак благодаря. Искам да благодаря на госпожа Пиниедоли за нейното представяне, за работата, която извърши и за измененията. Искам също да благодаря на всички колеги, докладчиците в сянка, както и на други колеги, които излязаха с изменения. Всичките бяха много интересни и сериозно и в голямата си част трябва да кажа, че съм съгласен с тях. Радвам се, че госпожа Пиньедоле е взела предвид всички изменения, които бяха предложени от нас. Сега, аз лично исках да подчертая основните моменти, като например социалните права стълба, например сигурността на работните места, равното третиране на мъжете и жените, а по темата дискриминацията пък хората с увреждания. Посредство моите изменения винаги съм искала да подчертая, че вече за съжаление има нарушения, свързани с директивата за защитата на жертвите на престъпления и друга важна директива, която предвижда процедурни гаранции за малолетните, които участват в някак, под някакъв вид в наказателни производства. Това са много важни директиви, тъй като те могат да окажат въздействие върху лицата, за които говоря и са засегнати в тези директива. Аз винаги съм се опитвала да правя яснота своите изменения и искам да попитам комисията какви са новите критерии, които се прилагат от 17-та година, за да се открият по-сериозните нарушения, по които да има процедура за нарушение пред съда. Трябва да кажа, че комисията трябва да продължи да засилва а, процедурата на съпътстване на държавите членки, за да могат да преодолеят те тези трудности при транспониране на европейските проблеми, които след това могат да доведат до производства за нарушение. То бе казано и от колегите преди мен и аз исках да го подчертая. Европейското законодателство е важно за нашите държави, затова е изключително важно а, също така да бъдат съпътствани държавите членки при изпълнението и при транспонирането преди това. Благодаря на всички колеги, които работят по този доклад и трябва да кажа отново, че аз съм готова да работя с вас. Нека да стигнем до един общ текст. Благодаря ви. Thank you very much, Mr. Bouchardet. Много ви благодаря. Господин Буксаде, имате думата за две минути. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчицата за проектостановището. Ще се справя на по-важните въпроси. В компромисите, от компромисите виждаме, че става въпрос за един важен политически документ. Тъй като става въпрос за демокрацията в европейските институции, в държавите членки, Именно става въпрос за прилагане, изпълнение на европейското законодателство. Така че навсякъде този е, документ, това законодателство трябва да се прилага. Оставам с впечатлението, че е, съществува така нежелание за приемане на механизма за разрешаване на конфликт на интереси и това е механизъм, посредством който могат някои проблеми да се, да се решават. И то именно преди да се стигне до съдебно производство, до някаква съдебна процедура. Имам предвид основният проблем, особено проблема, който Польша поставя, това е незаконната миграция – има много хора, които навлизат на територията на Европейския съюз, които а, нямат нужда от обежище, но въпреки това кандидатстват. Да, разбира се, че има и, и такива, които трябва да, бъдат, да им бъде предоставена международна закрила и така нататък. А, трябва да се прави ясно разграничение между а, различните хора. Има много други примери примери, които трябва много внимателно да бъдат разглеждани. Комисията трябва би следвало внимателно да преосмисля своите законодателни предложения и да преценява какво може да направи спрямо държавите членки, които или закъсняват с изпълнението на законодателството, с прилагането или изобщо не го прилагат. Така че това е много важен елемент. Председателят. Господин Дюран, надявам се този път да нямаме проблеми. Да, благодаря, господин председател. Всичко функционира сега добре. Нямах намерение да продължа, обаче техническата служба а, лично ми се обади и ми обясниха какво мога да направя. Не се нуждае от много време, така че съвсем накратко ще се изкажа. Много благодаря на Сабрина за свършената работа до тук. Сега, разбира се, ние ще разгледаме компромисите и ще видим как можем заедно да напреднем. Един, на един аспект ще се спрем. Може да ви прозвуча малко технически правно и така нататък, но е изключително важно е да имаме регламенти в Европа. защото до сега наблюдаваме, че всъщност е, по-големият брой се пада на директивите и какво наблюдаваме, че тяхно транспониране е, върви доста е, трудно, има проблеми. И мисля, че а, а, по отношение на регламентите нещата а, вървят по-безпроблемно, тъй като те пряко се прилагат навсякъде. Това е елемента, на който исках да обърна вниманието ви и а, да подчертая, че именно нашият парламент а, би следвало именно да настоява а, изготвянето на такива законодателни актове, които по-лесно, ефективно ще се прилагат навсякъде в Европейския съюз, като се спазва естествено принципа за субсидиарност. А и, а да не се преминава системно към а, директивите като законодателен акт. И очаквам с нетърпение изпращаните а, компромиси. Да, благодаря, господин Дюран. Да, това е ваше право, разбира се, да се включите. Благодаря ви, че а, а, вие успяхте да се включите. Благодарим на техниците. Mr. Sanchez, please press on the speak button at the bottom. Господин Санчес има думата за две минути, с което приключваме дебата. Чувате ли ме? Много благодаря, господин председател. Благодаря и а, на колегата Пинедоли. Искам да реагирам на казаното на колегата Дюран. Той каза, че се спира на технически въпрос, който обаче за мен не е технически, защото става въпрос именно за аспекта на субсидиаторността. субсидиарността. Тази система вече изнемоква. Тя от 20 и повече години работи. Тоест, много лоша връзката с оратора. Много е лоша връзка. 115 cámaras parlamentarias. Yo creo que es momento de volver a revisar el procedimiento de subsidiariedad. Така че трябва да преразгледаме принципа за субсидиарност, който, както виждаме, затормозява функционирането на системата до момента. комисията АВКО би следвало да отдели малко повече време на а, а, този въпрос и а, да не отделя единствено внимание само на политическия диалог. Да, съгласен съм, че а, тук става въпрос за технически и правни въпроси. В това становище госпожа Сибрина Пиньо, Пинядоли а, взе под внимание и моите коментари, но трябва наистина да а, разгледаме много внимателно въпроса за субсидиарността, тъй като комисията не винаги спазва този а, а, принцип. Председателят. А, госпожо а, докладчица, имате думата за заключителни думи. Е, Искам само да благодаря на колегите за сътрудничеството и се надявам компромисите да могат да бъдат споделени от всички. Благодаря. Приемането в Юри, гласуването в Юри ще бъде на 7 е, декември. Сега да минем на следващата точка, 21. Е, това е семинар на тема 40 годишина от Хакската конвенция за гражданските аспекти на международното е, отличане на деца. Това е, е организирано от отдел С и заместник председателя на парламента Ева Копач по повод 40-та годишина на Хакската конвенция за гражданските аспекти е, по международните отличия на деца. В, е, подчертава се успеха и значимостта на тази конвенция и някои недостатъци в нейното прилагане. В резултат, важното прилагане на конвенцията е отражаващо значение, за да се защити е, интересите на отличените деца. Освен това, ще е, решава, е, е отрешаващо значение за е, проблеми, свързани с децата, които са изоставени от своите родители. Сега имаме оратори, които ще трябва да направят по 7 минути изявление. Моля, спазвайте регламента когато ви остава, наближава края ви, аз ще ви е, прекъсвам и ще ви съобщавам, че ви остава една минута. Сега заповядайте е, за встъпителните думи. 8 минути имате на разположение. Благодаря, господин председател, уважаеми експерти. Като координатор в Европейския парламент за правата на детето Бих искала най-сърдечно да благодаря на председателстващия комисията Юри и на депутатите, особено на господин е, Гарсия Дел Бланко, за подкрепата за тази инициатива да проведем този семинар за е, годишната от Хакската конвенция. Връзката се прекъсна. така, тази кръгла 40 годишнина от подписването на тази, конферен... на тази конвенция е един добър повод да направим да дадем равносметка за свършеното до тук. 100 е, държави са, е, са ратифицирали конвенцията, но тя, това е, става дума за страни с различни правни уредби, различни традиции в семейното право, различни отношения към, различни отношения към защита правата на детето и е, всъщност добруването на детето е в центъра на, на е, всичко е, това. Една от основните задачи, която аз имам като координатор е да бъдат подкрепени родителите, които при решаване на семейни конфликти, особено при отличане на семейно отличане на деца. Тук работата ни е на различни етапи. Е, децата, е, родителите се опитват да се, да се добре да информация, към коя институция да се обърнат вече, когато е, в случай на отвличане те молят за помощ от нас. Ние често молим за допълнителна информация от тях – или пък когато има от страна на родителите опасение за отличане, процедурата е различна, но връзката отново се прекъсна. Госпожо Копач, ще се опитате ли отново да се свържете с нас? А... uh, Kopacz, Госпожо Копач, ще преминем към следващият е, оратор. Междувременно ще се опитаме да е, възстановим връзката и ще ви дадем отново възможност да си довършите. Сега да преминем и да, към изслушване на експертите, които имаме е, днес е, на разположение. Госпожа Гердин Гонес Колар, която е първи секретар на Постоянното бюро на Хакската конвенция за частно международно право и е, тя ще ни запознае с последните развития по този въпрос и сегашния статут и предизвикателства. Имате думата, госпожо Есколар. Благодаря, господин председател. Госпожо заместник председател, уважаеми депутати, почитаеми е, участници. Дами и господа, за мен е чест да се обърна към Европейския парламент по повод е, е, тези тази е, годишнина. И Благодаря за поканата да участвам в този семинар, който ще отбележи 40 годишнина от Хакската конвенция това е сътрудничество между е, Хакската конвенция и Европейския съюз. Европейския съюз е, е важен съюзник на нашата е, конвенция в това отношение. Преди да продължа да кажа, че поради краткото време ще бъда съвсем кратка, а пълният текст на моят доклад ще ви бъде разпратен. Дами и господа, 40 годишнина от е, е, Конвенцията за е, международното отличане на деца. По този повод, нека да видим как стигнахме до тук. На този диапозитив виждате 15-те участника в учредителното заседание. Това на, през януари 76 та година беше направено предложението и бе обсъждано до 79 та година. Това е 14-то дипломатическо заседание между 26 е, октомври и всъщност е, конвенцията бе прията в края на въпросното заседание на дипломатите и беше подписано веднага от Канада, Франция, Гърция е, и Швейцария. Конвенцията влезе в фил на 1 декември 1993 година, след като бе ратифицирана от Канада, Франция и Португалия. Следващия диапозитив като говорим за промени в глобалния пейзаж последните 40 години. На тези диапозитиви виждате експоненциалното е, увеличаване на движението на хора през последните години. Сега виждате увеличаването на е, хората с е, двойно гражданство, което засяга семейните и лични връзки по цял свят. Тук се вижда нарастването на мигрантското различните популации. Над 272 милиона души са мигранти, т.е. живеят извън границите на своята родина. Тази популация е малко под е, всъщност населението на петте най-силно е, е, населени държави Германия, Франция, Испания и Португалия. Сега един от всички 30 в света е мигрант, има статут на мигрант следващия. Тук стигаме до сегашния е, статут, сегашното състояние на конвенцията. Тук се вижда приемането и изпълнението на конвенцията и е, нейното разпространение. Тя има 101 е, и е третата най-ратифицирана е, конвенция повечето държави, 76 от 83 е, държави членки са я подписали. Както виждате от следващия диапозитив, конвенцията има глобален обхват. Виждате подписалите я, страните е, подписали я от всички континенти. Тук виждате непрекъснато разрастване на молбите, заявките всяка година и е, от 2007 връщанията, върналите, приятите и върнати молби. Това означава 2997 деца са, биват отличени годишно, 625%. Следващия диапозитив показва, че при 2270 върнати 965 са стигнали, са пратени на съд. 965 са е, решавани чрез е, съд, в съдилища. Средният е, брой дни за е, вземане на решение близо 158 дни по-малко от предишното проучване 2008, но все пак е труден проблем. Важно е да бъде решен тъй като конвенцията има за цел да намали броя на тези отличания. Като е, решава, решава заинтересованите страни от е, преимущества, които могат да извлекат от е, отличане на детето. Тук е, виждате сравнение между регламента за връщанията, Брюкселския регламент. Тенденцията е увеличаване броя на заявки на следващия диапозитив. Това са съвремен, е, са последната картина. Както виждате, проследяване изпълнението на конвенцията, като е, въвеждането на практики, като изслушване на детето, това е в духа на регламента Брюксел 2, взаимодействие с други международни договори. Следващия диапозитив. Това са шесте насоки към добри практики по изпълнение на конвенцията от страна на централните органи, е, както мерките превентивни, е, правоприлагащи, медиация и е, изпълнение на параграф 1б. Тук Виждате последните наръчници за изпълнение на конвенцията от декември миналата година. Съвсем накратко да ви преведа през следващия диапозитив. Това е последното заседание на Международната хакска мрежа на съдиите. Целта е да се помогне за взаимодействията между съдилищата на, международно равнище. 137 е, съдии бяха представени на Следващото заседание ще се проведе в Сингапур. На този диапозитив е, е, се вижда процеса от Малта и участващите държави в проекта. Както спомена заместник председателя, Целта е да се стимулира диалога между страните подписали конвенцията и не подписали конвенцията, е страни от а, ислямската традиция. присъединяването на Пакистан е един положителен резултат от разширяване влиянието и приемането на конвенцията имаше Канада и Йордания, председателстваха взаимно поредното заседание и е, има, остави една минута предупреждава председателят. Договарящите страни всъщност допринесаха за тази конвенция, е, за изпълнението на конвенцията. Сега, какви са предизвикателствата в момента? увеличаващия се брой на ратификации, който ни създава проблеми и е, необходимост да следим изпълнението на конвенцията е, чрез е, обучение и други мерки. На този диапозитив виждате какви са проблемите при подобряване изпълнението на конвенцията. На този виждате, че трябва конвенцията да остане актуален документ, особено по отношение обичайното междуживеене, изслушване слушване детето. И тук се вижда колко е релевантна конвенцията в един все по-силно взаимосвързан свят – и е, значението и е, влиянието върху изпълнението на конвенцията върху, е, от напускането на Обединеното кралство на Европейския съюз. Тук виждате последна информация за това как COVID-19 и пандемията се отнася към случаи с отвличания на деца. И на послед, последния проблем, който ще спомена, е отразен на този диапозитив. В този взаимосвързан вид е, взаимодействието между конвенцията, включително Европейската конвенция за правата на човека и Брюкселския регламент, трябва да бъдат отново разгледани и взети предвид. На следващия диапозитив, диапозитив ние ще е, поглеждаме към бъдещето в следващите 40 години, а като помислим за предходните 40 години, ще виждим, че е, тази конвенция е помогнала много за изграждане на съюз между хора, не само между държави. И е, тя ще продължи да подкрепя държавите членки и подписалите се страни, особено тези от Европейския съюз. Благодаря. Благодаря ви много за интересната презентация, доктор Есколар, за това, че споделихте презентацията с членовете на тази комисия. Е, след това е, ще, ще чуем въпроси и отговори и ще имате възможност да отговорите. Следващия ни оратор е професор Марлин Фриман, е, научен работник в, здрав... в правния институт, университета, Уестминстърския университет в Лондон. Надявам се, че ме чувате. Първото, което е, е, ще направя е да ви благодаря съвсем набързо на, коми, на вашата комисия за поканата и възможността да изготвим такъв задълбочен анализ и да, ви я представя, да го представя пред вас. Ще се опитам да бъда кратка. Следователно, всеки, който е, иска да се запознае с този задълбочен анализ, е, може да има достъп, ще има достъп до него в последствие. Сега, да погледнем нещата от гледна точка на децата и да помислим за сегашното положение. Преждеговорившата спомена това, когато говорим за въздействието на COVID-19 върху този проблем и особено а, е, връзката му с, с участието, проблема с участието. Има възможност да се изтъкнат аргументи за относителната безопасност, е, относителното е, е, правомощие, но също времено тук се засягат практически подробности, свързани с пътувания през граница, дали това е разрешено, дали ще се изисква карантиниране в страната, в която е върнато детето и как ще се отрази това върху е, отвличащия родител, може би е, съответно е, родителят няма да желае или самото дете няма да желае да бъде върнато при тези обстоятелства. Как е, защо, тук се засягат въпроси като на неприкосновеността, на личното пространство на семейството, доброто на детето, при е, из, е, делата, изслушващи е, спора между родителите, както и всъщност готовността им и възможността им да участват в е, тази процедура. Това е една много сложна ситуация, която е, е, предполага много стрес Е, е, за детето, за което става дума. Но в по-общи линии, по-общи линии да поговорим за този разраства се феномен отвличането на деца, който прави впечатление в статистически анализ, който е, сме изготвили за, е изготвен за Хакската конвенция. Пак казвам, фактите са в документацията, която ще е на ваше разположение. Успешен документ е, чухте, над 100 страни са е подписали. От особено значение, тъй като в основата му е залегнал интереса на детето и доброто на детето и е, желанието да бъдат е, е, защитени децата от произволни действия от страна на родителите. Така че основният проблем тук е свързан с е, е, участието на децата. Кога, е, според процедурата, отписана в конвенцията и как трябва да участва детето? Защо е толкова важно това? За да се опитам да отговорим на въпроса, ще ви препратя накратко към три проекта. Първият е по е, отвличане от родители и дългосрочните ефекти от това. Защо го правя? Ефекта върху последствията от отвличанията могат да бъдат наистина негативни. И аз децата би трябвало да имат достъп и тяхто мнение да бъде чудо при такива е, тежки, дългосрочни решения, отнасящи до техния живот. Много от тези случаи са, разгледаните случаи са се случвали години преди е, конвенцията, но периодите преди е, обединението на събирането на семейства е, също са отчетени. Няма да се задълбочавам в проучването, кои са участниците, кой е, изработил представителната извадка. Само ще се спра върху констатациите. Висок е, процент е, от е, проучваните са страдали сериозно от поражения върху тяхното душевно здраве. Може би, защото във всички случаи тук се намесва домашно насилие Статута на отвлеченото дете не е, е от е, особено значение. Тези, които е, докладват за сериозни, значими последствия, говорят за трудностите на тези хора като е, възрастни вече, е, дългосрочните щети, които са резултат от отличането емоционалния стрес, е, от е, е, лишаването на тези хора от едно щастливо детство. Това проучването сочи към увеличен брой опити за самоубийства сред подобни, преживели подобни отличания. Особено за гнева от тези хора, неразбирането на мотивите на отличането. Интересно е, че родителите смятат, че много, в много случаи родителите не, не гледат така сериозно на, на тези последствия. Мнозина от запитаните твърдят, че отвличането ги е дефинирало, така да се каже, не само ги е засегнало – Обединяването на семействата е, в крайна сметка, когато се случва, не е очаквания щастлив край. Тогава започват проблемите, които децата не разбират, не знаят как да се справят с тях. Може би е, има е, видима промяна, когато семейството, детето се върне. Вече структурата на семейството е различно. Може би има други деца, при доведени деца или трети партньор. Всичко това води до емоционални изменения, дори ако не до физически такива. А те трудно се контролират, те трудно се е, проследяват, защото е, след детето си дава сметка, че е, от, при едно обединение на семейството, връщане в семейството, от детето се очаква да е щастливо, а то не се чувства щастливо. И много често участниците в анкетата се питат какво е, е, не е наред с мен. Втория проект – е връщане, се отнася до върнати деца в, в изпълнение на конвенцията. Остава ви една минута. Това, което констатирахме, има противоположни мнения за участието на децата сред юристите и различни тълкувания с глобален разнообразие в тълкуването. Разбира се, мисли си по това, това как най-добре да бъдат изслушани деца, които са доволни от възможността да говорят пред съда, че, пряко или, или е, с преводач е много важен децата. Едно от тях каза, че това е дефиниращ, определящ момент в е, живота на детето. Открихме също, че е нужно обучение за тези, които провеждат изслушването и не трябва да спрем само до отвлечени до деца, които не желаят да бъдат чути. Трябва да помислим в този контекст и с това ще свърша. Трябва да помислим и за аргументите за различията между участие и самоопределение. Просто защото едно дете не трябва да решава, определя нещата, но това не означава, че детето не трябва да участва. Трябва да помислим тук и за културата, расата е, и отражението им върху готовността на децата да участват. В някои култури се поставя ударение върху уважението към възрастите, което е, затруднява участието на децата. Трябва да си даваме е, сметка за това. И според мен, възоснова на тези изследвания е, че придържане към принципите за правата на детето е нужно, за да гарантираме нанасене на щета, така че, което е целта на Хакската конвенция и за да бъде тя постигната, трябва да действаме по този начин. Благодаря. Сега от експертите следващия оратор е госпожа Деруитер, която е е, е адвокат е, по международно право, свързано с е, правата на, правата на децата и отличане на деца. Госпожа Ройтер, имате 8 минути. Заповядайте. First... Много ви благодаря. На първо място искам да изразя своята благодарност за това, че ме поканихте и за организацията. Искахте да говоря пред вас като юрист, който се занимава с такива дела. И първото, което искам да кажа, е, че господин Торп, който е един от големите специалисти в областта, казва, че тези процедури са ужасяващи не само за децата и родителите, а и за съдиите, както и за юристите. Отвличането на деца, както видяхте и от преждеговорившите, е много травматичен момент за децата почти всички семейни конфликти са, разбира се, но в случая се губи и сигурността. Не става дума само за откъсването от родилянето, от родителите, а и защо промяната в средата. В такива случаи децата не знаят, че ще бъдат отвлечени, не знаят, че ще отидат на друго място. Просто рязко нещата се променят. Когато са в новата страна, в новото училище, установяват, няма никаква връзка с старото училище, няма довиждане с приятели и семейство. Това е една рязка промяна а, от един от родителите. В такива случаи на отвличани няма печеливша страна. Аз а, мога да цитирам едно 7 годишно дете, което бе отвлечено преди 7 години. Момчето не е виждал майка си, от тогава бащата го е взел. Има и други две деца от 6 и 8, които са били събудени от полицията да бъдат върнати в Люксембург при деца си. От години не са виждали баща си, също са смятали, че баща им е сексуален насилник. Спечелих втория казус, пър първия загубих, но и в двата случая нямаше удовлетворение. Първия случай е, загубата на майката бе вредна за децата, а пък връщането едва ли щеше да реши е, семейните проблеми. Дори в случаи, в които родителя, който отвлича, се върне, самото връщане не винаги е щастлив край на проблема, а началото на нови процедури, свързани с е, попечителството на децата. Доверието се губи между родители медиите точно поради това отвличане и то завинаги. В един случай защитявах една майка, която завела децето си в Испания. Решила да се върне, след като съдята го е нарешил. Но когато се е върнала в Германия, положението съвсем се е променило. Вместо да живее с майка си, сега живееше с баща си, който не можеше да се грижи с детето след обяд. Така че Имаше бейбиситър или гледачка, а майка си вижда през уикендите. Майката живееше с поделено жилище, с други студенти и е забранено посещението в Испания до роднини. Имайки предвид това, трябва да се види дали Хакската конвенция все още е валидна, независимо от новите международни правила. Няма да говоря. Има много неща, които съм ви изпратила в брифинга. Те бяха посочени от другите оратори тук. Но поради тези промени детето сега се смята за отделен носител на права. Едно от последствията е, че децата имат право да бъдат изслушани, а мнението им трябва да се вземе предвид. Както каза и колегата Фриман, изслушването на децата е много важно. Кога, как, в зависимост от възрастта, кой решава, че детето е достатъчно зряло. Нека ви кажа за своя опит. Първият е в един случай с едно 15 годишно момче, който иска да живее с баща си в Барселона. Но съдята решава, че той трябва да остане с майка си в Нидерландия. Но когато се стигна до изпълнение, съдя установи, че това момче, което е близо 1,90 м и тежи 80 кг, не може да бъде върнато насилствено. И ще бъде невъзможно, тъй като той самия ще си вземе първия влак и сам ще се върне. В случая желанието на детето не е последвано и всичко е попречило на изпълнението на съдебното решение. Но това не винаги е така. Имаше и една майка на 13 годишно момиче, което искаше да остане при баща си в Испания, вместо да се върне в Лондон с майка си. А, но психолозите искаха това да стане. Бащата имаше правни проблеми, различни дела срещу него. Той оказва отрицателно въздействие на дъщерята и съответно се реши да бъде върнато и с помощта на психолози, социални работници, момичето се връща в Лондон майка си. Колкото по-големи са децата, смятаме, че те трябва да бъдат изслушани, защото ще дадат повече информация, но не винаги е вярно. Първият случай, който споменах за мексиканското момче, а, имаше различни твърдения, трябвало да бъдат и бащата и детето да се видят психолог. При първата среща, на която е присъствал психолог и майката не е присъствала, момчето е поитало а, бащата за някакъв PlayStation. Явно са играли много с PlayStation, когато са били в Мексико. А пък майката е казала, че той е бил изхвърлен този PlayStation. Въпросът на детето за PlayStation е, се е оказало, че майката не е, лъже и е решил да върне детето. Това е 7 годишно момче. Своето поведение към бащата показа на съдята повече, отколкото по-големите деца. Големите деца, когато са интелигентни, големи да говорят със съдята, не винаги искат да участват. Аз имах едно 12 годишно момиче, много, много зряло но по време на процеса родителите са се споразумели и вече нейното интервю председател отпада. И макар, че тя е достатъчно умна, тя беше облегчена, че не, иска, че не се налага да говори. Искала е възрастните да разрешат проблема. И е задължение на родителите, в крайна сметка, да разрешат този проблем. И това ни води до края. Трябва да разрешим проблема с отвличането на децата Колкото по-кратко е това отвличане, толкова по-малки са щетите и вредите. Съгласен съм с колегите, че по-стрикното прилагане на конвенцията ще помогне, но забелязваме, че има проблеми, които не се разрешават с връщането. Нужни са други решения за бъдеще. Едно от тях е преместването. родителят, когато иска да се мести в друга държава, той трябва да може да поиска, но това е много сложно, тъй като съдята винаги държи на стабилността на детето. Променянето на средата е много важно и решаващо за децата. Но от друга страна не забравяйте, че много семейства има, които пътуват по цял свят и постоянно се местят от една в друга страна с истинските си деца. Защо е толкова сложно да дадеш на един родител да се премести, е когато а, иначе това не е проблем? свободното движение на родителите в Европейския съюз не е факт, защото има разведени родители, които могат да искат да се преместят, но не им се дава възможност. Преклено сложно е а, във връзка с децата, когато те са разведени. Трябва да има ясни критерии в Европейския съюз, защо да нямаме хармонизирано законодателство за преместване на разведени родители. Липсата на законодателство може да се окаже и свързана с пола. Както виждате, обикновено майките отвличат, но често пък майката следва бащата и ако всичко се обърка, те не, майката не може да се върне. Така че има два стереотипа. Първият е едно и съща националност, двойка с деца. Имате една минута, госпожо Дерютер. Да, свършвам. Мъжа получава някаква работа в чужбина, те се местят, експатите получават добри пари и съответно жената не работи. Така че тя се грижи от децата, за децата остава там. Другия стереотип е моят случай, както и на много други еразмусови студенти, които намират партньор в другата страна. В началото всичко е чудесно, но когато не работи вече взаимоотношението или връзката, то жената се оказва в капана на мястото, където е в момента и не може да си намери работа, няма семейство, няма роднени и трябва да остане пък там, защото децата са там и бащата е там. Затова са нужни тези правила за преместване. И един друг вариант, който трябва да бъде обсъден, са предварителните споразумения преди брака – Обикновено, когато се женят, може да се споразумеят за финансови неща преди брака, но защо и да не се разберат за семейните връзки, особено за задълженията към децата. Аз а, бях свидетел, когато имахме една холандска женска двойка, която иска да се премести в Испания, иска да се разберат помежду си. Ако имаме правила, в този смисъл в Европейския съюз мисля, че най-добре ще защитим правилата в случаите на отвличане и трябва да има равни права между мъжете и жената и да има гарантирана свобода на придвижването. Благодаря ви. Добре, сега ще се обърнем обратно към госпожа Копач и ще се опитаме да й дадем думата. Госпожо Копач, заповядайте. Може да реагирате и на вече казаното, така че да видим. Благодаря ви. Чуваме ви, обаче не ви не ви виждаме. Technical problems. Yes, can you turn your Може ли да си пуснете камерата, госпожо Копач? On, Miss Копач? Yes. We're trying, but we... it's just... It's impossible. No. Не е възможно. The problem, Miss Kopach, is that we Госпожо Копач, съжалявам, обаче няма камера, има също така ехо. Okay. Shall we give the floor to the members and we try again in a few minutes? Could that work? Пак ще пробваме след малко. Well, it seems that Mr. Kopach is not even connected anymore. Вече не е свързана госпожа Копач. Ще се опитам малко по-късно да се свържем. Нека да продължим нататък сега и да дадем думата на депутатите. Първо искам да дам на господин Дербланко, който е наблюдател към Хавската конференция, който може да каже няколко думи или да зададе допълнителни въпроси. Експертите след това ще имат време да отговарят на тези въпроси. Започваме с господин Гарсия Бланко. Заповядайте, имате две минути и след това ще ви дам думата и накрая за заключителни думи. Можете и сега, или пък ако искате накрая. Thank you, thank you, I, I... Благодаря, председателю. Предпочитам да изчакам края и да приключа. Аз да съм последния оратор. Thank you very much. Okay, no problem. So we'll give you at the end. So... Добре, накрая ще ви дам думата. Продължаваме нататък сега с групите. Служа Волцман. Две минути. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herzlichen Glückwunsch. Благодаря, господин председател. Нека да се поздравим по случай 40-та годишнина от Хакската конвенция. 40 години, през които беше помогнато на голям брой деца, както в Европа, така и в целия свят. Искам да благодаря не само за нашите експерти на семинара, но и на всички, които са участвали по изработването на спогодбата. И тази конвенция е от изключително голямо а, значение. Много се радвам, че такъв голям брой държави, 100, а, участват и са подписали а, конвенцията. Някои от а, държавите имат статут на а, държави членки. По някакви причини те не са се присъединили. Защо? Вторият ми въпрос е свързан с. А, случаите. Имате ли представа колко са случаите и какви са причините, за да не се спазва и прилага конвенцията? Това на правната уредба на самите страни ли се държи или на какво друго се дължи това? Благодаря ви. Благодаря, госпожо Волцман. Сега ще дам думата на госпожа Киничи. Имате две минути. Си, грация, грация президент. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на госпожа Копач. Искам да благодаря също и на нашите експерти за изключително интересните изказвания. Госпожа Копач каза, че поради тази годишнина, 47-та на конвенцията от Хага, е добре също така да направим една равносметка за прилагането на разпоредбите, които тя съдържа. Става дума за отвличане на малолетни, важна тема, защото знаем, че има конфликти между родители и последствия за децата. Затова е важно и тук искам да няколко въпроси. Процедурата да бъде наистина процедура, която да е по мярката на детето, за да има наистина едно, един процес, който да отговаря на детето. Аз съм била съдя доста дълго време и особено, що се отнася до дела свързани с малолетните. Много е важно да бъдат изслушвани децата. Трябва да се направи адекватно, с присъствие на експерти, трябва да се даде възможността на детето, независимо на каква възраст е. Съгласна съм с дамата, която говори пред мен, възрастта не е критерий, който винаги може да даде дистинкция. Та, да Важно е това изслушване да стане в такива условия, че детето да може да изрази собствените си потребности. И трябва да видим дали има някакви добри опити, които може да споделите за изслушванията на деца. Що се отнася до две бис Брюксел предишния мандат бе променен, но има нещо, което ме притеснява, а то е коя, каква е компетентната юрисдикция в случай, когато има трансгранично отвличане. Създава ли се едно дублиране на юрисдикциите с решението, което да се даде на съдята на мястото, където вече е на ново място детето, или пък там, където обикновено живее детето, е правилната юрисдикция. И накрая, по една тема, която много ме вълнува, ще се опитам наистина да се огранича във времето, е още един друг аспект, който е свързан с разликата между правните редове в различните държави членки и затова трудно се изпълнява конвенцията и Брюкселския регламент 2 БИС, но и това бе казано от преждеговорившата, че има и разлики, които са културни на базата на тези спорове. И затова искам да попитам дали нашите гости смятат, че няма да е добре да има инструменти, като създаването на центри за медиация от международен тип, т.е. семейни медиационни центрове, които не само да допринасят да помагат. В... Изтече ми времето, госпожо Кеничи. Да, да, да. Но не може ли те по този начин да подкрепят не само родителите, но и децата? Благодаря ви, госпожа Мелхиор. Имате две минути. Thank you very much and thank благодаря ви много. Благодаря на експертите за това, че са днес тук. Да се намерят решение по причината е много е важно, тъй като те трябва да бъдат изобщо и премахнати. Доброто сътрудничество е много важно, за да се избегнат и за да имам зряло сътрудничество. Пред браковите споразумения може да бъдат един добър начин за това, тъй като е много по-лесно да се постигне съгласие преди да започне конфликт родителите носят пълна отговорност за изслушването на детето. Как може да насърчим това да се случва? Също така трябва да се намерят решения във времена на пандемия, както например в момента, когато има ограничения, има локдаун, не навсякъде съда продължава да работи и тези сложни процесуални действия стават още по-сложни такива. Нужно е да се опазят принципите и правата на защита на детето. Трябва да се защитят също и родителите, когато има неправомерно отвличане. Тук има само една жертва винаги и това е детето. Не може да затваряме очите си пред злоупотреби. Не трябва насилствени отношения да бъдат а, търпяни. Децата не могат да бъдат използвани като оръжие срещу единия или другия родител, за да продължи злоупотребата на единия с другия. Децата трябва да бъдат и изслушвани. Белезите за детето остават за цял живот, ако родителите не поемат отговорността за доброто на бъдеще, на бъде, и бъдещето на детето. Има все повече международни семейства, международни връзки и е, за това трябва да се погрижим е, за тази конвенция. Експертите сега могат ли да ни кажат какви промени са необходими, какво мислят е, по този въпрос? Благодаря ви. Благодаря, госпожо Мерхиор. Сега ще дам думата на господин Лебретон. Имате две минути. Oui, merci, monsieur le président. Благодаря ви, председателю. Искам да благодаря на всички оратори за това, че отбелязват с нас 47-та годишнина на тази конвенция. Това е една конвенция, която се опитва да разреши трънливите проблеми при отвличанията ни на деца от един или другия родител. Доколкото разбирам, има много успехи, да, при изпълнението на тази конвенция, но има обаче отвличания все повече по света. Затова искам да попитам, кои са държавите, които най-често са въвлечени в а, такива незаконни задържания на деца и по-специално кои са онези в Европейския съюз, където това се случва най-често. Благодаря ви. Thank you very much, Благодаря ви, господин Любротон. Не виждам господин Джамбаски да се е включил, както и госпожа Обри. Може ли да ми кажете дали госпожа Копач се е свързала? Тя също не се е свързала. Ще направим още един опит с госпожа Копач. Да, благодаря ви. Надявам се да с... успея този път да си приключа изказването. Както знаете, всички добри неща са три. Така, като координатор а, а, е, за правата на децата, а, е, искам да кажа следното. Какви са проблемите? Проблемите, които водят до отвличане са свързани също така и с системни проблеми, например проблеми при забаването на решението на съда в съответната държава или погрешна или неправилна психологическа консултация, още преди да се стигне до съд и така нататък. Бих желала да призова държавните институции, които отговарят за семействата и които трябва да обърнат повече внимание върху интересите и правата на децата. Нека да се възползваме от академичните студии. Както чухме и днес от нашите експерти, виждаме, че един такъв акт на отвличане представлява психологическа травма, кой, която бележи живота на детето за години напред за това, че аз, аз като координатор за правата на, деца, на детето настоявам за изслушване на децата. Когато преразглеждахме регламента Брюксел 2А, ние настоявахме да се предостави правото на всяко едно дете в една, всяка една ситуация да бъде изслушано от съд. Обезпокоено съм обаче, в случай конфликтите, които траят години наред, детето се забравя. Така че наистина трябва да сложим акцента върху детето. И е, когато родителите не, не, не успеят е, да, да обърнат внимание на детето, а много често това е свързано и с съответната култура в, е, в държавата, т.е. интересът на детето са еквивалентни с интересите на родителите, с интересите на, на майката много често. Не бива детето да бъде ощетявано. А, много често родителите или единият родител да манипулира изказването на, на, на детето, когато то бив, бива изслушвано. Много е важно да бъде насърчено а, системата за извънсъдебно решаване – на споровете между родителите, разбира се. В своята работа аз се опитвам да а, насърчавам родителите да се възползват повече от медиацията. А, уважаеми колеги, искам да благодаря на а, нашите експерти, към които бих желала сега да задам два конкретни въпроса. Първият ми въпрос е следният. От вашия опит до момента, проличавали дали в контекста на конвенцията от 1980 година адекватно на детето се обясняват неговите права. Не е възможно да се стига до съдебно решение, до връщане и така нататък, да се предприемат различни съдебни процедури а правата на детето да не са обяснени. Много често е, родител получава решение за връщане, родителя това, че не изпълнява това решение и така нататък. И когато не съществува механизъм за наблюдение на изпълнението на съдебното решение, е, тогава какво трябва да се направи? Имате ли препоръки за подобни случаи, за да не се стига до такива ситуации, в които имаме съдебно решение, а то не е изпълнено. Извинявам се още веднъж за техническите проблеми. Председателят. Благодаря ви, госпожо Копач. Сега ще дадем думата на нашите експерти за отговор. Ще започнем с госпожа Адриана Деройтер. Разполагате с 3 минути за отговор, госпожо Деройтер. Mrs. De Ruyter, please press on the speak button at the bottom of your page. Thank you. Okay. Okay. Thank you. Um, I will start with the last... Благодаря ви. Ще започна с последния въпрос. Дали се обясняват правата на детето, особено когато става въпрос за процедури за преместване? Това е задължението на държавата по местопребиваване. Освен това се нуждаем от добри процедури за преместване. Първо трябва да е ясно дали това преместване е възможно. Преместването, както казах в моето изказване, не винаги е най-доброто решение. Така че е, първото нещо, което може да се направи като законодателство в Европейския съюз е, е добро законодателство за преместване на деца в такива случаи. Сега, по въпроса за държавите, където не се изпълняват съдебните решения или където не се използва толкова добре конвенцията. Това са страни като Польша, Унгария, например. Но в повечето държави членки на Европейския съюз няма проблеми. Съгласна съм с предложението да се включат и наследствените въпроси или уреждането на наследствените въпроси и съответно към тях да бъде прикрепено приложение и за семейните връзки. Следващия въпрос за изслушвания в ситуация на COVID. Между впрочем, съществуват а, организации, които а, се опитват да предлагат международна организация. В Нидерландия съществува такава организация, която предлага международна медиация. Има и в някои други страни, но този механизъм все още не се ползва много често, тъй като много често родителите не желаят. Ако последващия въпрос. Ако една страна не желая да изпълни съдебното решение или споразуменията, ние не, ние не можем да направим нищо. Дори и ние като адвокати сме ограничени. Благодаря ви. Председателят, благодаря ви, госпожо Деройтер. Думата има сега госпожа Фриман. Три минути. Мисис Фриман, press speak button, please. Can you hear me now? Чувате ли ме? Чуваме ви. Ще се съсредоточа върху някои от въпросите, тъй като колегите ми ще отговорят на останалите е, въпроси. Госпожа Ченичи зададе въпроса за е, виртуално изслушване на децата – най-добрите практики за изслушване на децата са тези, а именно тези, които изслушват детето, наистина трябва да са много добре квалифицирани и съответно обучени. В проучването, което ние правим относно децата и последствията от един такъв процес върху децата, ние констатираме, че професионалистите а, които изслушват а, детето, а, имат много важна роля. Ние сме дефинирали 17 а, а, категории психо, а, а, специалисти. А, това са, като започнем от психолози, а, социални работници, съди, зависи от съответната страната и като правилата са различни и практиките са различни за изслушване на, на, на дете няма значение е, каква е професията на тези хора. По-важното е те да бъдат адекватно а, обучени за това. Защото а, не е важно само просто да попълват някакъв фир, формуляр. А това е да е една възможност за детето по един а, е, смислен, адекватен начин да бъде чуто много случаи това се случва, в други не. Дори в обучението на съдиите това е слабо място, а именно съдиите казват, ние не сме обучени, ние не знаем как да подходим към детето. Самите съдии признават това, така че това е изключително важен аспект обучението на съответните специалисти. По въпроса на госпожа Молхиар, как да насърчим по-често детето да бъде изслушвано? изслушвано? Конвенцията на ООН е, за правата на детето е изключително важна и тя е, е прията почти навсякъде по света има само малък е броя на страните, които а, не, участ... не са страна по конвенцията. И разбира се, че и е участието. Трябва да, да се разглежда целият пакет от конвенции. Нали? Конвенцията за правата на детето, както и конвенцията за гражданските аспекти по международното отличане на деца. Защото те трябва да бъдат прилагани също така и в специфичните им аспекти. Дори в страни, в които са прияти тези документи, не съществува добро сътрудничество. И се струва да се провежда дебат дали приемането на конвенцията и транспонирането и в националното законодателство ще подобри нейното прилагане. В момента ние има, работим по проект, в, за да насърчим участието на децата и тяхното изслушване – и установяваме, че дори и е, конвенцията да е, е транспонирана в националната уредба на много страни, въпреки това няма адекватно съответствие. Госпожо Фримен, разполагате с една минута. Да, благодаря за да може детето да се предостави повече е, възможност на детето да бъде чуто, то детето ще се, се нуждае от по-добра информация. Информация, която е да е разбираема за децата. Информация за конвенцията от 80-та година. И много изследователи, които работим по а, е, точно а, е, тези въпроси за а, международни разпоредби, за интересите на децата. И именно разглеждаме този пропуск, този законодателен пропуск, как може да запълнем по най-добрия начин, да предоставим информация на деца и на младежи и да ги насърчим активно да се включат в а, този процес на изслушване. Подобни а, процедури. Аз естествено, че мога да говоря много повече, а, но сега, разбира се, нямаме това време. Благодаря ви, госпожо Фриман, за вашите те отговори за това, че проявявате разбиране за ограниченото време, с което разполагаме. Госпожо Ескола, разполагате с 3 минути. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да отговоря за 3 е, минути. Аз е, бих искала тези, които се интересуват от по-задълбочен отговор, да се свържат пряко с мен. Ще отговоря подред. Е, госпожа Уелсман, е, какъв е статута на страни, които не са ратифицирали и защо. Има редича причини, поради която една държава е подписала, но не е ратифицирала. Най-добре е, когато е подписана и след това националната процедура предвижда ратификация, за да е, започне прилагането. Има други държави, които подписват, но не ратифицират покрай промени в администрацията или пък приоритическите приоритети се пренареждат но работим с тези страни, за да ги е, така, под, да ги подтикнем да ратифицират. И какво става с тези, които не спазват? На един от диапозитивите видяхме, че има няколко категории не спазване. Едните бавене на делата или е, сезиране на централните органи е, или пък е, съдебната процедура отнема много време. Какви са специалните условия? Нашето бюро е в контакт с такива страни и се опитва да им помогне в изпълнение и спазване задълженията по конвенцията. Но госпожа Ченичи, Конвенцията поставя на преден план е, интереса на детето и целта на цялата конвенция всъщност е защити интереса на детето. Е, при тази конвенция интересното е, че е, става дума за е, случаи, в които има държава членка на Европейския съюз и не държава и, държава, и трета страна. Значи е, става дума, е, случай е по-сложен, защото това са две страни, които не попадат под Брюкселския регламент. Значи, абдекцията е пред, предхожда конвенцията на ООН с 9 години по-стара, е, така да се каже, от нея. И имаме вече опит в изслушване на децата. Параграф, съответния параграф в конвенцията има клауза за изслушване на децата. Правата на децата са много важни. Е, ще е, заслужава да поговорим и за инструментариума, свързан с COVID-19. Хубаво е да се е, обмени опит в това отношение, как се отразява локдауна, върху забавене на процедурата в съдилищата. Въпросът е господин Лебретон. Въз основа на опита ни от 15-та година най-засегналите страни са Германия, Франция и Испания в този порядък от Европейски съюз. От 19 година 2016 случая от е, Германия е, 188 са стигнали до нас. На въпроса на госпожа Копач. Отчуждението е проблем, но нашето бюро работи върху две различни неща и с това отговарям на въпроса на е, още е, два въпроса. Използваме медиацията като средство за помиряване на е, интересите на е, семейства от две страни с различни правни и други традиции. След като говори обаче, ако имаме случаи с доброволно съгласие, тогава е, това значително улеснява нещата ни. Е, мога да влезе в повече подробности, няма време. Ако имате интерес, можете да се свържете с мен двустранно. Сега, за да приключим е, този е, дебат, е, ще дам е, думата на е, Иван за две минути. Ибан Гарсия. Благодаря, господин председател. Благодаря ви. Поздравления първо за, по повод 40-та годишнина на тази конвенция, която се грижи за интересите на децата. Няколко коментара. Първо, например, свободата на движение, за да изпълняваме тази свобода, трябва да гарантираме защита на гражданите, включително тези, които са по-уязвими и са податливи на а, такива промени, например децата. Но децата не трябва да се раздача като пасивен. Пасивен субект, когато става дума за техния живот и местоживеене. Разбира се, основната ни грижа е за тяхното бъдеще. Затова говорим всъщност през целия дебат – поведението на техните родители трябва да се следи е, внимателно дали упражняват е, правото на, е, особено в случай, когато става дума за едно единствено дете. Е, трябва да гарантираме децата и да бъдат изслушани. Тези, които отговарят, които изслушват е, децата, трябва да имат, е, да са преминали през съответното обучение и трябва да разполагат със съответните средства за това. Трябва да гарантираме, е, че е, процедурата, е, която, на която са подложени децата в отделните държави членки, трябва да е хармонизирана така че а, и обикновено при различни процедури и правна уредба да има превес а, тази правна уредба, която е в полза на детето, която има преимущества в полза на детето. И накрая, не по-маловажно е да засилме вниманието на децата, на семействата също в целия Европейски съюз към възможността да участват в тези, е, тези процедура, за да сме сигурни, че правата на децата са признати и е, защитени. И макар да има различия между държавите ни член, и съдилищата и правната уредба по отношение в семейното право, сигурен съм, че можем да се, убедим, да се обединим около един принцип, че не можем да маргинализираме децата и да, ги, да им пречим да участват в вземането на решаващи за техния живот, критични за техния живот решения или пък да ги лишаваме от информация Наистина, чест е за мен да бъда с домакин на такъв един семинар и се надявам, че ще продължим да работим заедно в тази посока и в бъдеще. Благодаря на Гарсия Бланко. Благодаря и на всички експерти и на всички, които участваха в дебата. Конкретно благодаря на експертите, които ни предоставиха изключително интересна и ценна информация, е, свързана с анализа на политиката, конституционните аспекти. Сега остава да, да продължим да работим по мерките, които гарантират правата на децата и семействата им. Преди да закрия заседанието днес, искам да ви е, запозная с резултатите от гласуването и е, по заклада, доклада на Дюран. 22 гласа, 5 против и 6 въздържали се. С толкова гласове се приема доклада. Господин Дюран, имате поздравление. Ако няма други въпроси, които някой депутат желая да постави е, в момента, е, ще обявя следващо заседание 3 е, декември от 3 е, до 5.30 и 12 декември от 2 до 3.30 след обяд. Благодаря отново и на техническия персонал за труда и усилията. Благодаря на техническия персонал и на преводачите, разбира се.